La séance est ouverte. Je voudrais m'assurer. Откривам заседанието. Разполагате с дневния ред. Ако нямате възражение срещу него, той се смята за прият. Нямам съобщения, с което стигаме до единствената точка по същество на днешното ни заседание. Става дума за представяне на документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на Европейския съюз. Това е документ, който беше подготвен и който ще ни бъде представен от комисаря е, Йотингер, който отговаря за бюджета и за човешките ресурси. Благодаря ви много. Това е свързано с доклада Монти по собствените приходоисточници. Господин комисар, изключително много съм ви благодарен за това, че изразихте желание да представите този документ тук пред нас. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати, уважаеми госпожи и господа, благодаря за поканата и с радост заставам пред вас, защото с документа за разлика, размисъл комисията иска да, да даде стартовия изстрел, да постави основата за конструктивно колегиални и партньорски консултации в областта на финансовата и бюджетна политика на нашия Европейски съюз през следващото десетилетие. Днес колегията е, разгледа и прие този документ. Е, е, колежката Крица отговаря за голяма част от кохезионната политика. Е, аз днес ще споделя с вас основни моменти от съдържанието и основ... стратегията. Ще бъда кратък и ще очаквам от вас с интерес да чуя критични мнения, коментари и предложения. Е, имаме две или три е, пръзноти, които са много важни за следващото десетилетие. Първо, без оглед на преходния период, Великобритания вече няма да бъде член на Европейския съюз и няма да участва в европейския бюджет. 16% от нашите приходи се дължат на британците. Въпреки зарабатате те и те са нетен платец, така че 10-11 милиарда евро не достигат ежегодно. Това е първото, което искам да кажа и второ отговорността и шансът е са пред нас. Можем да решим по-добре по-европейски нови задачи и проблеми. Не всички те изискват финансови средства, но в, основ, в основни линии за изпълнението за задачите финансови средства трябват, е, като започнем с беженците, иммиграцията, грани граничния контрол или охраната на границите, през борбата с тероризма е, и стигнем до важните задачи на външната сигурност, отбраната и вътрешната сигурност на Европейския съюз можем да говорим е, какъв да бъде размера на инвестираните или в това финансови средства, но това ще бъде много сериозна сума всяка година. Сума в милиарди. И трето, имаме една трета празнина, която искаме да запълним. В включването на външни фондове по-специално фонда, Европейския фонд за помощ за развитие, който ще влезе в бюджета. Така парламента ще има своите права а, да вземе отношение. Това ще подсили структурата на нашия бюджет. Няколко празнини имаме за да запълним. Това са 20 милиарда евро или дори повече. Смятаме, че европейските институции е, ще трябва да решат тези задачи. Ние трябва да проверим какъв може да бъде нашия принос за да запълним тези празнини. Не просто да кажем повече пари, а просто да изпълним, да си напишем домашното вътре. Модернизация, опростяване на програмите ни, по-голяма гъвкавост между финансовите години и между отделните раздели и програми на бюджета. Може би пренасочване, може би и разумни, разумни подчертавам, съкръщения нашия преглед на разходите представлява базата за това, че как да оформяме големите си програми. В програми структурните програми, социалния фонд, фонд кохезионния фонд, инструмент за ближаване на Европа, земеделието, Хоризонт 2020, както и плана Юнкер, всички те попадат тук. Напишем ли си домашното, и тук е, държим на вашата компетентност, на, вашата, на вашите знания и на вашата комисия и на комисията за бюджетен контрол, защото вие знаете е, как действат програмите е, и какво е значението на инвестициите. Тук вашата роля е много значима ние сме задължени да работим за европейския бюджет. И парламента и комисията трябва да работим по-добре, по-ефикасно да предприемем сами определени мерки и тогава ще ни вярват, тогава ще можем да разчитаме на подкрепата на държавите членки за провеждане на една истинска реформа на структура на европейския бюджет. Да се погрижим за това. Що се отнася до тези три празнини, е, ще кажа следното. За Брексит, е, несъмнено, е, нетните плаци няма да са готови да поемат минусите от излизането от Великобритания. Ще трябва да се получи разумна комбинация от повече средства от 27-те държави членки и известни съкръщения. Това ще правим през следващите две години. Ще говорим за съкръщение 50 на 50, 60 на 40, 40 на 60 и така нататък. Имаме нова задача. Отбраната. Имате новата информация. Ние предлагаме за следващата финансова и бюджетна рамка по 1 милиард ежегодно и 500 милиона за изследователска дейност в областта на отбраната. Новите задачи трябва да разтоварят държавите членки, а това изисква качествен граничен контрол, така че да не се налагат проверки по вътрешните граници. По този начин ще спестим средства на държавите членки. Ще изпълним задачи, които са в техен интерес. На първо място в това отношение ще трябва да спестим средства около 80% и една малка част ще бъдат, ще почиват на гъвкавост и пренасочване. И трето, Третата задача – включване на допълнителни бюджетни средства в бюджета, фондове. Това ще бъде тема, но само ако имаме приходи. Ако фондът не се захранва повече със средства, ако парите вече не се попълва от държавите членки. Това ще е не само нулева сума, но ще излезем и на минус. 100% от средствата във фондовете трябва да бъдат вноски на държавите членки, които ще внасят средства в бюджета. А това означава, че парламентът ще отговаря за те, и за тези средства. Аз смятам, че мое задължение е в рамките на възможността да докажа ползата от всяко инвестирано от нас евро. Това отговаря на принципа на субсидиарност и това може да ни е, осигури подкрепата на държавите членки. Четири типични примера. А, ние искаме да стартираме с документа за размисъл един е, процес за това, на размисъл и за това какво е добавената стоеност. Ако започнем с крупен изследователски проект, който не е по силите на отделна държава членка, нито отделна фирма, но Европа и държавите членки или някои от тях плюс индустрията в съвместно публично-частно партньорство постигат резултат. Това е полза. Ако по Дунава от Австрия до Черно море подпомогнем железопътните мрежи през 6-7 държави членки плюс Сър Сърбия, това е несъмнено полза за целия Европейски съюз. До тук всичко е ясно. Но по-сложни са е, форми на предприсъединителна помощ за Сърбия, например, с средства на 27-те държави членки. През последните години успяхме да умиротворим Западните Балкани след ужасна гражданска война. Убедихме Сърбия да приеме нашите стойности, нашите ценности, че границите не се охраняват само с танкове и ракети, а не с идеята за Велика Сърбия. Освен преговорите за присъединяване, в съответната финансова предприсъединителна помощ също е форма на решение. Без войни, без войници от съседните, от държавите членки, без охрана по границата. Нека здравия човешки разум ни ръководи в тези начинания. Стигам до четвъртия въпрос. В София и в селските райони е, но само и в България, само в България ще подпомогнем развитието на ЖП транспорта, за транспорта на стоки и товари и пътници. Това от полза ли е за Европа? Това не е само в полза на България. Аз намирам, че ако държавите членки с брутно социален проект имат 110 е, евро, а други имат 50 хиляди. Ако можем да сближим тези държави и преодолеем различията в Европа, не като отслабваме по-силните, но по този начин ние повишаваме покупателната способност, едилния пазар, условията за инвестиции се подобряват и това също е добавена стойност за всички европейски граждани, не само за България, не само българските граждани, не само българското правителство. Това са конкретни примери е, за добавената стойност. Нека ги обсъдим в дух на разбирателство. В нашия документ предлагаме да отпаднат всички рабати под лозунга е, след като отпаднат е, портрет, британските портрети от едната галерия да изчезнат и другите портрети от другите галерии. Справедливо, а, не без бюрокрация и в разбирателство. Въпросът за собствените ресурси. Тук искам да чуя вас вашето, ваше е, и предложенията на Марио Монти за документа за размисъл ще бъдат поставени на обсъждане и поне там, където да, законодателството е, в областта на приходите. Например, системата за търговия с емисии, там, където можем да направим европейска политика за защитата на климата. Това не постигнахме в Копенхаген, постигнахме го в Париж и в Маракеш. Единно европей, единна европейска позиция, Едини европейски цели за 2350 година. Задачи за промишлеността и права и квоти, които се търгуват на борсата, които ежегодно намаляват. Ясно е, че приходите ще дойдат в Брюксел. Това са две страни от един и същи медал. Също тема за разговор с вас. След това искаме съвсем откровенно да си поговорим с вас за това, че горната граница, която е в а, сила сега, няма да може да се спаси. Да си го кажем често когато един крупен платец като Великобритания се оттегли, няма тези приходи, а разходите се нарастват, 27-те останали държави членки, национални парламенти трябва да са готови да, да дадат повече пари както днес казахме в едно комюнике на печата, държавите членки трябва да бъдат готови да направят по-големи вноски, за да се покрие недостатъчното финансиране на европейския бюджет. Не бива да тръгваме по пътя на допълнителни, допълнително задръжняване. Трябва ясно да, разберем, да, да се разбере от държавите членки а, за повишаване на вноските на държави членки и разкриване на нови източници на собствени средства. Дълго обсъждахме въпроса за условията, кондиционността, не само за е, кохезионния фонд, за всички инвестиционни про- програми, когато се освояват европейски средства, трябва да има а, е, съответни изисквания, не само административни, но и материални. И това е важно, защото нашите програми трябва да подсилят регионите, да стабилизират трудовия пазар, да привлекат инвестиции, да ги направят по-конкурентоспособни. И това е отразено в европейския семестър е, е, и намира израз в конкретните препоръки по страни. Те трябва да бъдат подобрени. От, от рано да се работи за тях по държавите, че с държавите членки и регионите и това да бъде пример за европейските програми, които да развием на тази база. Смятаме, че този документ за размисъл на първо място трябва да получи своя отговор от държавите членки те трябва първи да кажат какво значи за тях Европа. Какво струва според тях Европейският съюз? И смятам, че е, е около Франция е, и е, събитията във Франция се осигурява стабилност на европейския проект и това дава възможност да постигнем повече Европа и повече европейски задачи от държавите членки. Повече задачи, но и повече разходи, но и повече приходи. Аз от тук насетне смятам да посетя всички европейски сторици и да говоря с правителствата. Моля ви и вие да използвате своето влияние в своите избирателни райони и в своята родина. Въпроса за финанс... бюджетната година за следващите десетилетия означава, е, че ще говорим, в момента говорим за около 150 милиарда, е, за следващата година могат да бъдат 125, или 140 или 160. Е, е, е, това е политическото измерение от 125 на 160. Повече Европа, нови задачи, повече интеграция, това означава 160. По-малко Европа и 1% таван, това 100, с 100 означава 125 в е, тази отсечка, в този спектър се движим ние. Е, по отношение на многогодишния план, все още не сме, нямаме категорично мнение. Пет години или седем години. Знам, че много евродепутати настояват за 5 годишен е, период. А страните, които ползват кохезионния фонд, говорят за 7. Може би е разумно да се направи 5 плюс 5 за да имаме по-голяма сигурност след един преглед, след първите 5 години. Ние ще ви пред, представим обяснение, определение, какво значи плюс 5. Петте така или иначе са на лице в духа на европейския бюджет. Искам да ви помоля дори ако основателно проявявате нетърпение да започнем обсъждането на годишната финансова рамка. Дайте ни малко време, за да постигне по-голяма яснота и по-голяма коректност. Процеса на Бялата книга е изключително важен с оглед на конкретизацията моля ви, разгледайте и участвайте активно в обсъждането на тези толкова важни финансови документи. Е, аз съм готов да разговарям с всяка комисия, всяка политическа група, всеки евродепутат, за да можем да вземем предвид вашите идеи и предложения в комисията когато работим по бялата книга, това означава до, края на, до началото на следващата година, ще вземем предвид много идеи. А самия Брексит води до забавяне. И аз очаквам главата финанси, непокрити сметки, да не може да бъде решен до края на годината, но финансово планиране, без да сме наясно за отражението върху цените до 2020 година, какво ще ни липсва, в какво желаят да участват британците, ще продължават ли да работят с нас, с Африка за помощта за развитие. Това са отговори, които трябва да чуем от тях, трябва да чуем от Мишел Барние. Тогава ще бъдем в състояние да изработим, да работим делово по въпроса. Затова бих казал късната пролет на следващата година. Много преди лятната вакансия за 2018 година не, не ми се иска да не успеем да изпълним своите задължения. Но това, което мога да ви кажа сега, до година просто ще влезе в архивите. И накрая, в отговор на това, очакваме от съвета, от парламента и от а, Сметната палата в рамките на сроковете, които сме си задали. Как да действаме? Първо, едната възможност е след европейските избори. А това означава обаче и след мандата на тази комисия. Ноември 2019 година. Имаме една година време да работим по този въпрос. Една силна година. Другия вариант е късната пролет на 2018 година до европейските избори. Е отново една година. Времето, с което разполагаме, е еднакво. Но 2020 наближава. Но ние бихме искали и можем да формулираме всички тези задачи преди европейските избори. Въпреки това, аз смятам, че първия вариант, че за първия вариант има е, аргументи. Първо, вашето, вашите знания, една сработена вече комисия и освен това последното обсъждане бе през декември 2013 година и 2014 година отиде а, почти нищо не се изпълняваше, нищо не се инвестираше. Изгубихме цяла година и впрочем след две, е, е, два дни е, изтича половината от мандата. Но а, ако ангажиментите, кои, които искаме да реализираме за повече економическа мощ, конкурентна способност, трудов пазар, далеч не са изпълнени до на 50%. Това е сериозно закъснение, което може да се преповтори през периода 19-21 година. При причината е, че твърде късно се прие бюджета. В много случаи имаше сериозни и необосновани съкръщения. Затова ще ви кажа, ако искаме да използваме времето от 1 януари от 1 януари 2021 година трябва да действаме трябва да си зададем въпроса какви са възможностите и до кога трябва да проведем тристранните, тристранните преговори. Благодаря за вниманието. Още веднъж заявявам своята готовност да разговарям с вас по всички въпроси. Благодаря ви, господин комисар, за това е изключително интересно изявление, в което призовавате всички да поемат своите отговорности. Точно това очакваме от Европа и точно това искаме да направим за Европа. Искаме бюджетът да може да бъде финансиран и да бъде устойчив. Знам, че имаме по-малко от един час. Така че призовавам всички, които искат да се изкажат или да зададат въпроси, да се придържат към време за изказване максимум две минути. Първо докладчикът по многогодишната финансова рамка. Госпожа Тома, искате ли вие да запом... започнете? Господин Олбрихт, добре, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Чакахме този документ с нетърпение и внимателно ви слушахме и при, в вашите изказвания преди да представите този документ, когато го подготвяхте, вече разполагаме с крайния резултат. Интересен е този документ, защото всъщност той очертава важни елементи от работата на европейските институции. Правят се усилия да се промени метода и да се работи много по-конкретно. Да говорим по конкретен начин за конкретни въпроси. Тоест въпросът не е само кое колко ще струва, а и каква би била неговата добавена стойност. И вие по много интересен начин обяснявате добавената стойност. Това понятие трябва да се разбира много добре. И не е добре да се навлиза в спорове какво е и какво не е добавена стойност. Е, много интересна беше последната част на вашето изказване, а именно различните варианти, т.е. бюджетните последици на различните варианти. За нас тази тема е изключително интересна. Трябва внимателно да видим какви са тези последици. Ако има различни ситуации, различни възможности, поне тези възможности, които вие представите, представихте, изискват различни подходи, различни методи, различни начин на въвеждане на политиката. Ето, например, и всъщност смятам, че това, което описвате в тези различни сценарии, е промяна на политиката. Не става дума само за средствата, става дума за цялостна промяна в политиката за селското стопанство или за сближаването, това е текст, който засяга цялостното функциониране на Европейския съюз. И така, обсъждайки бюджета, обсъждаме много повече неща от бюджета. Няма да навлизам в подробности, но въпросът е каква е процедурата. Ако искаме в Европейския парламент да обсъждаме конкретни политики и предложения от парламентарните комисии тук в парламента, е добре да имаме някаква яснота откъде тръгваме. И въпросът ми към вас е, необходимо ли е да се вземе политическо решение по това, кой сценарий да се избере? Смятате ли, че има нужда от предварително политическо решение от е, Комисията, парламента и съвета за това какво точно искаме за Европейския съюз и след това да обсъдим различните елементи от различните политики. Вашето законодателно предложение, което ще бъде направено през първата половина на следващата година, реално ще е част от това решение. И така, или решението се взема преди законодателно предложение и то, като законодателно предложение въплъщава решението или обратното. от политическа гледна точка темата е много важна, защото ако искате да работим добре тук в парламента, в парламентарните комисии, не може всяка комисия да работи по пет различни сценария за всяка една политика. А, безсмислено е. Така, че това е моят въпрос към вас. Благодаря, госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Господин комисар, огромни благодарности. Получихме документа едва сега, за съжаление, и не съм имала време да го прочета, но искам да ви поздравя за предприятите действия. Да ви благодаря и за това, че си сътрудничите с Европейския парламент и за това, че представяте в много подробности цялостната картина за това къде се намираме и къде трябва да, на къде трябва да отидем. Трябва обаче да се има предвид следното. Днес вие откривате дебата за бъдещето на финансирането на политиката на Европейския съюз. И искам да ви поздравя за кристалната яснота за това къде се намираме по всички финансови въпроси. И искам да се спра на факта, който и вие ясно описвате – че европейският бюджет е прекалено малък, за да финансира политиките, които би следвало да финансира нещо, което води до сериозни проблеми. И комисията и парламента допринася с усилие да се коригира този проблем, но въпреки това недостига на финанси е вече структурен проблем. По всички тези въпроси съм съгласна с вас. Сега ще премина към нещо друго. Що се отнася до процеса и до процедурата, е, имаме проблеми. Първо, нека да ви припомня, длъжна съм в крайна сметка, извинете, но съм длъжна да ви припомня, че има дата в, много, в регламента за многогодишната финансова рамка, до която Европейската комисия трябва да представи законодателно предложение за бъдещата многогодишната финансова рамка. И датата е 1 юли 2018 година. Смятам, че е необходимо това да се припомни. А, защо се спирам на, на тази дата? Ми, защото ми се струва, че има противоречие между вашето заключение и това, че казвате, че искате до края на мандата на този парламент нещата да бъдат решени. И сте прав. Е, до края на мандата на този парламент трябва да имаме най-малкото първите заключения от дебата за бъдещето на следващата многогодишна финансова рамка. От друга страна, искате от нас да изчакаме. Това е противоречие, на което искам да обърна внимание. Освен това, както каза моят колега и съдокладчик, има тук известни неясноти. От една страна обсъждаме бъдещето на Европейския съюз от финансова гледна точка – без обаче да имаме каквато и да било ясна стратегия за е, развитието на Европейския съюз. Тоест, бюджетът ще дойде преди стратегията. Някои от колегите от националните парламенти казват, че е, това е, съвсем не е нещо необичайно, но помислете си, по-рано работихме по друг начин. Имахме стратегия до 2020 година и облегнахме на нея, за да разработим многогодишната финансова рамка до 2020 година. Виждам, че тук мига червената звездичка, т.е. съм надхвърлила времето си за изказване, но смятам, че трябва да се обсъдят успоредно тези два въпроса. стратегическия и е финансовият. Няма как да се работи иначе. И е изключително важно това за бъдещето на Европейския съюз. Ние сме готови и да свършим своята част от работата. Готови сме, поне моята политическа група, да положи съответния труд, да си сътрудничим с вас и да се работи възможно най- в най-добро сътрудничество, но не забравяйте, че имаме своите изисквания. Благодаря ви, госпожо Тома. Сега по доклад четите за собствените приходоисточници. Моля ви, максимум две минути. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Не съм съгласен, на много лошо се с нас. Чегувам се, разбира се, господин комисар. Но как господин а, Депре винаги се държа толкова мило с вас? Що се отнася за собствените приходоисточници, голяма част от нещата, които а, очерта господин комисарят, няма как да станат действителност. Това беше само увода, така че моля ви, а, добавете ми а, още половин минута. Вие ни представяте ед, един документ, а, с който малко да ни залъжете, да се поуспокоим, да не, да не бъдем твърде нетърпеливи и след това да почакаме още малко. Има обаче проблеми докато и те са следните. Първо, докато нямаме резултат от Брексит и финансовите последици на Брексит, има много неща, които няма как да се направят. Британците е, следва да дадат на Европейския съюз 60 милиарда евро. Добре, ако приемат, е, това е едно. Е, тогава 6 години могат да плащат по 10 милиарда и това може да се вземе в разчетите за определени политики. Знам, че госпожа Тома не е съгласна с мен, но все пак да се доизкажа. Що се отнася до финансирането на политиките, за които няма достатъчно средства. Настоявате държавите членки да увеличат е, дела от БВП, който внасят за някои нетни вносители да увеличат дела си, за да компенсират излизането на Великобритания, е немислимо. Сега за собствените приходоисточници. Те пък държат пряко върху гражданите. А, ако увеличим някои цени, за да се ако се увеличат някои цени в сред... следствие на подобни мерки, ще има голям протест. Така че е много важна тази тема. И трябва да има предвид и доклада Монти. Там се очертават два възможни пътя. Вие говорихте за един от тях, е, е, споразумението с, е, в международен план за промените в климата. Има обаче и, и е, друг важен елемент е, да стане по-коректно функциониращ вътрешния пазар, да се хармонизират някои елементи, включително ДДС. И тези предложения съвсем не са неразумни. Така, според вас, как трябва да се действа? Не, а, и може ли да се действа с а, собствени приходоисточници, които са обвързани с тези две цели. Януш Левандовски. Благодаря, господин комисар, за да, този документ за размисъл. Моите размисли по вашите размисли са съвсем кратки. Тук съм най-вече за да ви изслушам. И ем, има някои елементи, е, които не са изключително, е, не са достатъчно подробни. Става дума за приходната част на бюджет, но все пак насречени сме от това, че имате желание отново да се опитате да ни предоставите собствени приходоисточници. И може да се вземе предвид Брексит като възможност и доклада Монти като основа. Има едно заявление във вашия документ, а е именно, че искате да се премахне връщането на средства. А, тоест, искате да има справедливо приложение на принципа Фонтенбла. А, предложението на миналата година беше такива връщания да няма а, и също за някои страни, като Германия, да има компенсации с фиксирана сума, там където не може да се а, оформи ясна позиция за разходите. Това е от мен. Благодаря. А сега координаторите на комисията по бюджета. Максимум две минути, господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на португалски. Благодаря на комисаря за това, че ни представи този документ. Благодаря му, че работи посветено. Ще бъда кратък. Мисля, че е добре това, че имаме споразумение за многогодишната финансова рамка. Трябва ни обаче предвидимост. Трябва ни яснота за тази рамка до края на мандата. И трябва да има споразумение. Ние сме готови да работим по въпроса. Надявам се, че и съветът, макар че никога не можем да бъдем 100% сигурни. Казва се, няма стратегия. Ами, има стратегията до 2020 година за етостта, промените в климата, премахването на бедността, образованието, научно-развойната дейност. Вече имаме повече яснота за разходите. Ако искаме да разговаряме за Великобритания и, чак, и ако чакаме да видим какво ще стане, ще се забавим доста, защото е, в крайна сметка крайните последици от Брекзит е, няма да са известни още доста време. Също време, но оттеглянето на Великобритания не може да намали амбициозността на приоритетите на Европейския съюз. Напротив, даже в някои области ам, приоритетите трябва да се засилят и ни трябва стратегия Европа до 2020 плюс да се увеличи процента на вноските спрямо БВФ за следващата многогодишна финансова рамка. Искаме гъвкавост, искаме и предвидимост. Ако искаме повече гъвкавост, тогава ще работим с едногодишни е, финансови рамки. Работим с многогодишни, именно защото имаме нужда от предвидимост. И то е, не работим с 5 работим с 7 години, защото 5 години не дават достатъчно добра предвидимост. Има управляващи органи, които все още не са назначени. Този тип подход не може да се прилага към гражданите, бизнеса, учениците, студентите, учените обвързано с макроекономически условия може да се прилага само към държавите членки, но не и към фондове и програми. Що се отнася до добавената стойност, не трябва да се забравя политическото претегляне. Трябва да се види колко би струвало да липсват някои програми. Преди 3-4 години никой не си беше мислил, че външната помощ, която предоставяме, ще има толкова важна добавена стойност за Европейския съюз и за добросъседството. Госпожа Гърдия Забал. Благодаря, председателю. Благодаря, комисаря Отингер. Ще започна с това, което не ми харесва и след това ще споделя положителните си бележки. Имам проблем с стратегията на комисията. Като че ли има цял лабиринт от различни хипотези и сценарии и се губи време. Онези, които не вярват в Европа, имат ясна пътека и работят по тази път, напредват. Ние, проевропейците, не можем да губим време в този лабиринт. Трябва да мислим, разбира се, но не може 12 месеца, дори 2 години с периода преди Брексит, референдума, след това след Брексит. Тези, които вярват в Европа, вече се дразнят. Те виждат, че не реагираме, не виждат решение на проблемите, пред които са изправени. Когато говорим за следващото МФР, говорим с колегите по в земеделската комисия и други. И ги питаме какво искат за следващата МФР. Никой не казва, а, «Е, нека да изчакаме да видим. И те казват, искаме повече пари за Хоризонт 2020 година, искаме програма Козма да продължи, искаме инвестиционна програма, искаме земеделската реформа на ОСП, Искаме да продължим да правим това или друго. Хората знаят какво искат и сега ние просто трябва да действаме по-бързо. А ние какво правим? Чакаме. Сега положителните елементи. да се махнат отстъпки, ребати, чудесно, други елементи, добре, собствени приходоисточници, чудесно, да има конкретни предложения. Искаме ли 5 плюс 5? Това може да е предложение, което може да доведе и до гъвкавост, и до предвидимост. И накрая, благодаря за ангажимента, когато говорите за участието на Европейския парламент. Това е една голяма промяна, че ни привличате в процеса още от първите стъпки, още дори преди да излезете с този доклад. Благодаря. Господин Колмел. Обаче не го виждам. И donc, euh, je donne la parole à Monsieur Depré. Давам думата на господин Депре не в качеството му на докладчик по собствените източници, а като координатор от АЛДЕ. Може би е добре да се изкаже друг колега на мое място. Две минути. Kiitoksia komissaarille, että tulitte heti tänne. Благодаря. Благодаря, господин комисар, че сте тук. Имам два въпроса и няколко коментара. Искам да ви попитам. Разходите. До каква степен се финансират и колко също що се отнася до БВП на държавите членки? 1% май. Втори въпрос какви са нашите разходи в сравнение с разходите на публичния сектор на държавите членки. Европейския съюз затягали колана. Държавите членки, поне голямата част от тях, го затегнаха. Европейския съюз като че ли не го направи. Сега няколко коментара. Значи два въпроса зададах и сега ще направя коментари. Собствените приходоисточници и наличието на такива зададени, планирани, трябва да се намалят тяловете на държавите членки. Някои казват, е, добре, бюджетът на Съюза не трябва да се разраства. И ако председателят ми позволи, искам да кажа нещо. За финансирането на ОСП чувам, че ще бъде урязан ОСП, а ние трябва да произвеждаме е, продоволствие за гражданите на Съюза. Земеделските производители са едни от най-важните и по отношение на климатичната политика. Не може да искаме повече от тях, т.е. да опазват климата, и от друга страна да искаме да урязваме подкрепата за тях в същото време. Мисля, че бях кратка. Благодаря. Merci. Monsieur Taron. Uh, thank you, Mr. President. Thank you. Благодаря председателю, благодаря господин комисар за ясното енергично представяне на, на намеренията извинете, на комисията. Зелената група ще обсъжда оживено идеите. Нямам се да излезем с конструктивни предложения, както винаги. Няколко бележки. Собствените приходоисточници. Те са много важни. Под ваше ръководство, ако може да постигнем нещо, в тази посока, ще бъде добре. Аз съм историк и тогава ще го нарека, ако се случи исторически момент. Ако имате нужда от подкрепа на Европейския парламент, моля обърнете се към нас. Не всички държави членки са за такава една идея. На второ място... Да, човек не може да избяга от съдбата си. Баща ми беше метеоролог и аз подкрепям за това всички мерки в сферата на климата. Многогодишната финансова рамка. Тя е 7 годишна. Знам, че господин Морешан е наш докладчик. Той иска 5 годишна да бъде тя. 5 плюс 5 или нещо такова. По-добре е това да се свързва с мандата на парламента а не да дойдеш тук и да се окаже, че предишно поколение е решило нещо и ти не можеш да го промениш. Така че ще е добре да се разчупи този лед. И това би било добре. Между другото, може да прозвучи като обида или погрешна алюзия, но в Съветския съюз имахме 5 по 5. Само Хрущов нямаше петилетки, неговите бяха седем годишни периоди и той се провали. Thank you. Благодаря. Merci. Благодаря, госпожа, господин Арнот. Не е с госпожа Дериада в такъв случай. Donc, je donne la parole à monsieur Soltec. И не, няма господин Солтек в такъв случай. Е, благодаря, впрочем, за краткото изказ, за съкръщението, за съкръщаването на времето. Моника Майер, Хол Майер. Е, благодаря, господин председателю. Първо, трябва да кажа, че е чудесно, според мен, че комисията за втори път ни представя открит документ, а, е документ, по който те първа да се работи и да се обсъжда, не с утвърдени позиции. Дискусиите са трудно нещо, но са необходимо, особено е, по въпроса, е, що е то европейска добавена стойност. Много сме говорили по този въпрос, но може би е разумно да преразгледаме вече е, е, утвърдени според нас позиции. Така че е, това е наистина много добро решение. Аз съм за периода 5 плюс 5, защото всеки 5 години така или иначе започваме дебат дали трябва да променяме основните програми и са, дали да предла... предлагаме на заинтересованите лица ново преразглеждане, което да влезе в сила след още две години, след като сме се забавили, не е добро решение. Затова 5 плюс 5 ми се струва много разумно е, решение за какво си мисля аз, когато говорим за собствените проверки. Нека държавите членки да помислят кои агенции са наистина най-важни за нас и от кои можем да се лишим дори или да ги ограничим, ако искаме да вършим добра работа в Европа. Има области като земеделието, например, където постоянно се изисква изисква повече национална компетентност, но тогава националните звена бръкнат в кисията, така да се каже, да не разчитат само на европейски средства. Държим на национализация, добре, но защо с европейски бюджет? всеки иска да има собствени приоритети, добре е да, да плаща за това. И не само селското стопанство, не винаги е понятно. Когато, ще го кажа направо, една е, крупна индустриална фирма да получава е, подпомагане от европейския бюджет, въпреки че са напълно конкурентоспособни. В, евро... в земеделието също трябва да застане, да се изправим пред този процес. При какви условия подпомагаме? Аз съм за подпомагане на земеделието, на хранително-вкусовата промишленост, но все пак трябва сериозно да помислим и по този въпрос. Мисля, че тази задача няма да ни се размине. Повече пари за изследователска и развойна дейност защото това е свързано и с работни места за младите хора. Благодаря. А, Алекс Гайер. Благодаря, господин председателю. Няма да повтарям похвалите за документа. Наистина той заслужава добра дума и в контекста на казаното от колегите. Аз искам да се спра на един конкретен въпрос, който е хайде два, които са критично важни за мен. Със собствените средства бих внимавал. Докладът Монти прави нови предложения. Чуват се и гласове е, в смисъл сега нови решения, всичко от начало със съвета, пак извинения, защо това не става, защо това не става групата Монти е, ще трябва да го преработва, но не говорим за това днес. А, вие сте избрали, ако разбирам правилно, две решения, поне в немската редакция, доста сдържана позиции. Ще ми се комисията да заяви по-ясно, че това е важен принос и недостатъчното финансиране на някои държави вече присъства, но трябва е, да се съсредоточим върху два конкретни предложения. Две конкретни предложения, да кажем това предлагаме. Вече доста колеги от е, регионалната политика говориха, да, за нас е ясно, че това е въпрос, който при пренасочване на средствата е много деликатен. Наясно сме, достатъчно е да погледнем цифрите, че позицията на кохизионната политика не е най-силната в момента, но бих направил много да в защита на настоящата кохезионна политика. И това да стане в рамките на описаните сценарии. Мисля, че нещата са отразени обективно. Винаги има какво да се желая, разбира се, но така се отчитат интересите на европейските правителства, но и на европейските граждани с възможност за участие в политиката. Мисля, че този принцип заслужава да бъде отстояван. И аз би Бл... Господин Али има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар Йотингер, уважаеми колеги, най-напред бих искал да ви благодаря за презентацията и документа, който ни е представен. Той наистина е навременен, защото, както вие казахте и в вашето изложение, времето ни притиска, защото както в момента тече прегледа на многогодишната финансова рамка за 2014-2020, ние трябва час по-скоро да се справим с следващата многогодишна финансова рамка. Без адекватно финансиране е, мисля, че всички тук сме наясно, няма как да се реализират е, приоритетни политики, е, защото без финансиране няма как да определим нито приоритетите, нито политиките, нито насоките, в които може да се развиваме. Ето защо тая дискусия днес е навременна, полага началото на един дебат, но ми се ще тук да не забравяме и с оглед на всички процеси, които текат, е, основният фундамент на Европейския съюз, който е солидарността. Разбира се, тук съм далеч от мисълта в е, комисията по бюджет, да говоря само единствено на тая база. Вие споменахте във вашето изложение и акцентирахте върху бюджет ориентиран към резултати, който мисля, че беше заложен и в политиките и в приоритетите при подготовката, която тече в момента за бюджет 2018 но ми се струва, че всичко това трябва да бъде имплементирано и в, при подготовката на следваща многогодишна финансова рамка и в плана Юнкер за тези проекти, които ще имат такава принадена стойност за целия Европейски съюз. За проекти, които да обединяват региони, няколко държави от цялата общност, за да има наистина принадена стойност и както комисията, така и парламента да поеме и своята отговорност. Моят въпрос е свързан с подготовката на следващата многогодишна финансова рамка, имайки предвид, че ще покрива един период след 2020 година, а и в контекста на това, което казахте, че следващата многогодишна финансова рамка евентуално би могла да бъде 5 плюс 5, което е добре, аз го възприемам. И в тази връзка, какви са вашите очаквания за разработването на програмата на ЕС за следващото десетилетие, подобна на стратегията 2020? Е, на Европа 2020. Е, готови ли сме, имаме ли готовност да се разработи стратегия на, за развитието на Европа 2030, е, която би следвало да е водеща в процеса на подготовка на многовища финансова рамка. И на следващо място за Брекзит. След приключване на преговорния процес Брекзит, защото най-вероятно този въпрос трябва да бъде изчистен, за да може да бъде изработена следваща многогодишна финансова рамка, Очевидно е, че ще се появи, както казахте, е, е, дупка в е, финансите на ЕС. И ако не успеем да изпълним тази прогноза напълно, имайки предвид едновременно с това и появата на новите предизвикателства като миграция, сигурност, защита на общността, мислите ли, че процесът на преприоритизация няма да засегне устойчивостта на финансовата система на Европейския съюз? Благодаря. Merci. La parole est maintenant à madame. Благодаря, госпожа Малетич. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря, председателю. Господин комисар, благодаря ви е, за документа, благодаря ви за представянето. Имах малко по-високи очаквания от това, което е представено тук в този документ. След като държавите членки получиха бялата книга, стана ясно, че решението няма да е едно от пет хипотези или сценария, а някаква комбинация от тях. И това бе заявено. Говорим за европейски бюджет, за бъдещето на бюджета. И това веднага трябва да се вземе предвид. Поради тази причина очаквах от комисията да има ясно предложение за това, каква ще е структурата на бюджета след 2020 година, каква ще бъде новата структура и след това да обсъждаме, да говорим на базата на това, а не на някакви сценарии, тъй като нещата ще са смесени. Очаквах конкретни предложения за бюджет основан на резултати, И сега, разбира се, трябва да изчета целият документ, но гледам тук кохезията или сближаването. Очаква се тази политика да бъде бързо прилагана и едно от решенията е мерки като правила за освобождаване на средства. Това няма нищо общо с бързото прилагане. М плюс 2, М плюс 3 не е свързано с това защото ако искаме по-бързо изпълнение, ние трябва да действаме по-бързо. Имаме нужда от нов регламент, нови правила, които веднага да ни подготвят за следващия период, за да имаме по-бързо прилагане на кохезионната политика. И освен това, ви отделихте много време за предприсъединителната помощ. Един процент, ако не е тя от бюджета ни и даже по-малко от процент, подчертахте Сърбия специално. Според мен трябва да се подчертаят Босна и Херцеговина и други държави. Не в тази част на Европа. В крайна сметка ставаше дума за агресия. Агресия от страна на Сърбия към е, Харватия. Благодаря. Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря и на вас, господин Етингер, за вашите усилия. За разлика от моите колеги, аз мятам, че това е един добър и навременен документ, но разбира се, аз също смятам, че има за какво да поговорим. Госпожа Малетич говори за кохезионната политика. Аз ще се съглася. Аз също малко се притеснявам как ще изглеждат нещата. Е, от пете сценария, само в единия петия става дума за увеличаване на средствата за когизионната политика. Е, поне аз така го разбирам за мен. Е, това автоматически утвърждава сценарий 5 и не смятам, че съкръщаването на тези средства е правил, правилния път на нашата политика. Аз, например, съм преподавател в университета и трябва да кажа, че търговските и економическите отношения се развиват по-добре между държави на едно и също еднакво ниво на развитие. Така че за нас това е една голяма задача а, да помогнем на държавите, които не са постигнали а, а, необходимото ниво на развитие, да го постигнат възможно най-бързо. Вашето предложение 5 плюс 5 ми звучи изключително разумно и добре. Също вноските на държавите членки. Да, колегите са скептични, защото държавите не искат допълнителни вноски, но те не са постигнали таваните, които сами са утвърдили за плащането си, така че аз лично виждам възможност това да стане факт. И освен това имам въпрос относно административните разходи. Винаги предвиждаме 6% административни разходи. Не е ли множко? Защото и заплатите, и в комисията, и в парламента е, е, те са доста високи, включително и социалните придобивки на служителите. Няма ли възможност за економия тук, в тази област? Председателят благодаря господин Донано. Благодаря, господин председател. Казвате, ще се, нам... ще се премахнат връщанията, че ще се прави економика от мащаба, че ще има европейска добавена стойност. Добре, но първо трябва да знаем какво искаме да направим заедно, каква да е политиката. Има европейска политика, има национална политика, има регионална политика. Трябва да се уточнят компетенциите на всяко ниво на провеждане на политика и след това да видим какви са бюджетните въпроси по собствените приходоисточници. Текстът е, е, въпросът е изключително важен и искам да ви обърна внимание на факта, че не може да се изличат ползи от тази ситуация, за да може да се предлагат а, е, определени финансови инструменти. Без това тези финансови инструменти вече водят до сериозни щети защото има политика, която се води чрез финансовите инструменти. Това реално не е публична политика, това е някаква и частна политика, която се подкрепя от страна на финансовите инструменти. Трябва много да се внимава и трябва Европа да си даде средствата, с които да инвестира и то да прави публични инвестиции. Благодаря. Госпожа Крел. Благодаря, господин председател, господин еврокомисар. Аз съм координатор за нашата в Комисията за регионално развитие в нашата политическа група. Затова и това е най-интересуващата ме политика. Малко съм изненадана, смаяна да не кажа от различните сценари, защото се отка... отказваме от доста неща, особено след като изготвяте документ с <clears throat> госпожа Крецо да се ангажирате повече с кохезионната политика. Като разгледаме е, факта, че в 4 от 5 сценарии се намаляват разходите за козионната политика, това засяга всички региони и то в една област, в едно време, когато козионната политика е единствената европейска програма, която се приема от гражданите, която е пряка връзка между гражданите и Европейския съюз, това е европейска добавена стойност, за която вие говорите. Е, мисля, че заедно трябва да успеем да намерим начина да не съкръщаваме тези следства, поне да упростим кохезионната политика, че да няма 50% административни разходи. И това е също решение. Готова съм да работим за това, но да, да не могат всички региони да участват да не могат всички да бъдат приобщени, според мен е грешен път. И го откривам поне в 4 от 5 сценария. Благодаря господин Новаков. Um, господин комисар, искам да кажа едно нещо. Един от тези пет сценария е да получи Оскар. За това имаме те нужда от депутати. От тук, от Комисията по регионална развитие на Европейския парламент. За да получите Оскар за някои от тези сценарии, трябва да промените малко нещата. Съгласна госпожа Крел. Четири от петте сценария урязват и кохезията, и земеделието. Трудно е да обясним това на хората в държавите членки. Във времена на Брексит, миграционната криза, задължеността на Гър... Гърция. Така че, убеден съм, че всички тук ще са съгласни, честно да минат през този процес, но моля ви, гарантирайте, че сте отворен за преговори, независимо кой сценарий ще бъде наш приоритет, да се модифицира той като един оптимален път за гражданите на Съюза. Merci, Тома, Благодаря, госпожа Тома. 30 секунди. Ами при е, това положение просто се отказвам от възможността да се изкажа. Добре, тогава аз ще се възползвам от е, това време, за да ви за да задам два въпроса. Благодаря ви, госпожо Тома. По връщанията, някои държави членки е, е, казват, е, че ако се премахнат връщанията към определени платци, е, тогава те ще плащат по-малки. Е, очаква се, от, от, други пък очакват това да, остави, да е, даде повече налични средства. Е, все още нямаме яснота за приходите в такъв случай и, и за механизма на приходите в такъв случай. Ако, а, нека да видим какво става, например, с а, квотите а, за емисии на въглероден двуокис? Какви могат да са приходите от там? Втори въпрос. Що се отнася до общата селско-стопанска политика? Тя има за цел да даде подкрепа на селските стопани. Аз не смятам, че трябва да пледираме тя да се намали. като на въздействие. Ако искаме да подпомогнем селското стопанство, можем да работим по други начини. Да кажем, да преразгледаме някои договори за свободна търговия, които имат своето въздействие върху селското стопанство и да има определена яснота за това какви са вътрешните цени на европейския пазар и а, такива да са на условията за навлизане на стоки, че да може да се подпомогат над селските стопани. И може ли и това възможно ли е а, без да поставяме под въпрос конкуренцията и функционирането на договорите за свободна търговия? Мисля, че всички, които искаха да се изкажат, го направиха. А, благодаря ви много. А, за това, че по такъв начин ам, насърчихте нашите коментари и въпроси. Заповядайте, господин комисар. Господин председателю, госпожи и господа евродепутати, благодаря много за вашите критики, предложения, идеи, изказвания на нашия екип и нашия генерален директор, както и аз, ще се съобразим с тях и ще се опитаме да отговорим на вашето очакване. Аз ви представих пет варианта, вие ми предложихте 25. Много пъстра и разнолика картина. С основание. Ние сме в началото на дълъг път след 3,5 е, години и три дни започва е, е, бюджетното бъдеще, за което говорим днес. Три години и половина и три дни ни делят от тогава. Разбирам, че за 5 плюс 5 трябва да поговорим и да определим по-добре, да дефинираме по-добре е, бюджетите. Пет години, с основания казвате вие, отговарят на вашия мандат. Мандата и на комисията как аз като еврокомисар, е, чийто мандат изтича през октомври 2019 година, откъде на къде аз ще определям е, бюджета за бъдеще. Но ако тръгнем да, да е, говорим за 5 годишния период, един нов парламент трябва да има достатъчно е, време да изготви една финансова рамка от 2022 до 2026 година. Не аз и не вие. Така че по този въпрос да сме наясно. То може е, да, е, така, да, да не е изпълнимо. Правим го, защото сме длъжни. Но пък като ще го правим, да го направим добре. И аз съм убеден, че Бялата книга ще сработи. Е, получихме широка подкрепа от парламента, от вашите ръководители на политически групи е, и аз се отнасям сериозно това. Ако искате да бъде семинар, добре. И след е, Брексита Европа трябваше да отговори на много въпроси. Как продължаваме? Нуждаем се от по-малко Европа, нуждаем се от Европа на различни скорости, нуждаем се от приоритети или други неща, или се нуждаем от повече Европа. И течно тези въпроси си задават и гражданите включително както и вие, защото има евродепутати, които казват и с попоръка на своите избиратели, искаме по-малко Европа. Други казват, е, искаме повече Европа. Е, търси се, говори се за Европа на различни скорости. Други казват, не, не сме съгласни. Така че и, и, искаме Европейска прокуратура, 20 казват да, 8 казват не. И ето ви нова форма на различна скорост, нова форма на реалност. Аз гледам на тези процеси много сериозно. И пред, предлагам да бъдем сдържани. Комисията няма да налага своето мнение. Е, надявам се, ще се убедите на практика, че аз говоря конкретно. Дано не ви дойде в повече моята конкретност. Но има задачи, които ще изпълня и други съзнателно, подчертавам съзнателно няма да изпълня. Трябва да мислим и за това. Имаме време и трябва да го използваме. В момента говорим за размисъл, за е, важното е да, да аз да, да ви слушам и да размишлявам над казаното. Така, когато започна процеса от Братислава, който продължи в Рим, направиха чудесни фамилни снимки на двата европейски съвета. И до тук. Въпросът е да се отговорим на, на въпроса какво очакваме от Европа и какво, какво искате и какво предлагате, казвам на прост език за Европа, с и, и след Брексита. Поне 15... Срещнал съм се с поне 15 държави членки, техните правителства. Те е, те е, са от хората, които много искат, нищо не дават. Е, то типично швабски менталитет, познавам го до болка. А, а, така че британците си отиват и си вземат парите а ние оставаме. И ако искате, в, кажете от дома, в своите правителства, действайте в тази посока. Колегата Гайер каза, че трябва да убеди своите съпартийци в Берлин и Мюнхен. Така е, на добър час. Стискам палци вашата, вашата е по-лесна. Аз трябва да убедя цялото правителство в Берлин. Отговор на от залата, да, но ние сме в опозиция. Вярвайте ми, и моята не е лесна, казва еврокомисаря. И ви обещавам, че ще се боря за повече средства, за нови средства. Бъдете сигурни с придадена стойност, с проекти които след прегледа на разходите трябва да се подобрят още повече. Кохизионната политика е същността на европейската политика. Аз съм готов да се застъпвам на стабилни средства за кохизионната политика, но а, ако регионите и държавите своевременно освояват средствата, защото има много примери за точно обратното поведение. нашите собствени закръщения. Уместен въпрос. Ние като комисия тази година приключихме. 5% по-малко персонал. И очакваме парламентът да действа по сходен начин следващата седмица. Нямам търпение да видя резултата. През последните години нашите заплати е, на два пъти бяха ограничавани и, и аз съм съгласен, че всички служители в парламента и комисията трябва да получават равна заплата. Абсолютно всички. Но вече не мога, не мога да намеря германци, които искат да работят от мен. Е, говоря с, с е, външния министр е, господин Габриел Берлин да привлечем млади хора светли умове, с специалист, със съответна специалност да могат да работят при нас, да ги привлечем. Само тогава идете в Берлин, омайте младите хора, очаровайте ги, кандардисайте ги да дойдат тук. <clears throat> Мюнхен, Потсдам, Берлин, Дюселдорф защото пък и не искаме да съсипем от, еко, от економии нашите служители, защото тя ги чакат Бош, Сименс, Филип, Филипс и те искат най-добрите, не повече хора, защото са да, привлекателни работодатели. По-привлекателни от а, а, съвет, комисия, парламент, а, сметна палата, съд и така нататък. Да не забравяме и това. Поставен беше въпросът дали ще работим във всички региони. Да. Но никъде в никой от вариантите това не е записано. Въпросът се поставя от държавите членки и от някои умни економисти. Но това са въпроси, които трябва да получат своя отговор и обществеността. Всички разумни изисквания, които не са съвсем сбъркани, трябва да бъдат изслушани и взети предвид. Като на две от сценариите пишем lower share. Това не означава по-малко пари. Но ако, например, кохизионните средства останат стабилни или средствата за земеделието и се включат средствата за е, помощ за развитие и за отбрана, то е, процентът се остава по-малък. Но можем да говорим с удоволствие за това през следващите месеци. Парите няма да намалят в абсолютно изражение стратегията и нашето виждане за нея и за това, че не бива да се губи време. Документът за размисъл по отбраната предвижда увеличение с, с, а, по милиард и половина годишно за развойна дейност в областта на отбраната. Отхвърлили се, остават, оставаме с, с по-малко средства или като британците кажат. Те искат да бъдат партньори и, и искат ежегодно да внасят трицифрена сума в милиарди в фондовете за развитие. Няма да им затворим вратата. Така че тези средства трябва да влязат и вие сте прави, като казвате, че трябва да работим за тях. И на, за накрая, в края на годината ще знаем дали британците са готови да финансират 19 и 20 година. Простичък въпрос, защото ако те не кажат не и преговорите тръгнат по криви пътища, тогава ще се промени базата за 19 и 20 година, но и за следващия период. И то изцяло. Това са 400 милиарда за 19 и 20 година и за след това. Дали тези важни решения все пак не трябва да бъдат изчакани и тогава да си правим сметка за бюджета и да го обсъждаме. А също смятам, че е, земеделската политика, общностната земеделска политика е важна. Но ако сме наясно, че няма да мине съвсем без съкръщение, никого не можем да отстраняваме от напред. И мога да сравня вие имате много повече опит в това отношение, но през предпоследния период за МФР, е, комисията направи много амбициозно предложение, съвета погледна и каза не. Барозо и Левандовски имаха много реалистична и много интересна програма. Е, и комисията от първия до последния ден се ръководеше от нея. За това трябва да видим. Много държави и членки не казват какво очакват всъщност. Някои са в предизборна кампания, и у нас в Германия е, се чува за намаляване на е, средствата може би след изборите през октомври нещата ще се променят. Така че нека не забравяме всичко това, като говорим за това колко трябва да се изчака. Сега на въпрос дали в земеделието трябва да отпаднат големите ферми и фирми. Аз съм готов да обсъждам всякакви резултати. Аз съм за дребните семейни е, фирми и ферми но въпросът е дали не можем да дегресивно да подпомагаме на хектар, на глава добитък. А, това е въпрос, който очаква своя отговор. И аз разчитам на вашите, вашата помощ за да постигнем добър резултат. Има още много въпроси. Моля ви, нека останем в контакт. Аз съм на ваше разположение и през следващите месеци е, ще работим за, така да се каже, първите проекти на МФР, за да можем тази комисия с този парламент да постигнем желан за всички резултат. Благодаря ви, господин комисар. Ще имаме доста работа през лятото. Внимателно трябва да анализираме документа, който ни предоставихте. Казахте ни, че се опитвате да убедите правителствата и че ви се струва, че, поне правилно, ако съм ви разбрал, че това би било по-лесна задача след септември. Така ли са нещата? Добре. Да, искаме да бъдат убедени правителството, и бихме желали публичното мнение, общественото мнение да ги насърчава. За това ще говорим, ще има дебат за бъдещето на Европейския съюз, какви могат да бъдат предприятите на национално равнище мерки, и какво се случва с глобализацията. Има неща, които могат да се направят ефективно, много, по- много по-ефективно на европейско равнище. Това е, колеги. Благодаря на комисаря, благодаря на докладчиците, благодаря на всички. Координаторите ще се срещнат утре сутринта в 8.30, комисията по бюджета. За, а, продължава работата си в 10 часа. Закривам заседанието.